Uh, uh, Дами и господа, добре дошли в Брюксел за споразумението на кметовете и тази церемония. За мен е удоволствие да бъда домакин. Сега искам да посрещам с аплодисменти всички, които са дошли тук днес в Брюксел. Добре дошли! дами и господа, за да ви приветства официално на церемонията на споразумението на кметовете от цяла Европа, моля да приветствате председателя на Европейския парламент, господин Ержи Бузек. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря ви. Дами и господа, господин председател на Европейската комисия, господин Барозо, господин министър Сапатеро, ръководители на Европейския съюз. Не знам дали господин комисар Оетингер присъства тук, но съм сигурен, че ако в момента не, след няколко минути ще дойде тук също приветствам и първия заместник председател на Комитета на регионите. Приветствам и всички вас, които сте в тази зала. Добре дошли в Европейския парламент. Това е изключително важно заседание за всички ни. Сигурен съм, че бъдещето е във ваши ръце. И ще кажа няколко думи за това. И за това какво мисля аз по този въпрос. За нас е чест за всички членове на Европейския парламент е чест да ви приветстваме тук в Европейския парламент. Винаги съм бил убеден в значението на местното управление. Като премиер преди 10 години аз въведох реформи за преструктуриране на моята родина от една централизирана посткомунистическа държава в държава, в която местните органи на властта притежават реални правомощия. Местните органи на властта, вие, които присъствате тук, сте тези, които се намирате най-близо до нашите граждани. Вие сте гръбнака на нашето общество, тъй като се занимавате с ежедневни предизвикателства – Едно от предизвикателството, пред което сте изправени, е как да се управляват устойчиви градове и как да се развиваме като опазваме околната среда и как да сме достатъчно конкурентно способни, защото конкурен конкурентоспособността е изключително важна за нашите граждани, за нашата економика. Три четвърти от гражданите ни живеят и работят в градовете. Те потребяват много повече от 75% от енергията, използвана в Европейския съюз. Повечето от парниковите газове в Европа идват от градските райони. И така, промените в климата са не само един глобален проблем, но за него трябва да се намерят локални решения. Затова и вашата среща днес е толкова важна, скъпи приятели. Европейският съюз в момента е лидер в глобалната борба срещу промените в климата. Държавите членки са поели ангажимент за намаляване на емисиите на въглероден блоки с 20% до 2020 година. И ще се радваме, ако повече развити страни се присъединят към нас. Стратегията Европа 2020 година представлява една пътна карта за економическия ни растеж през следващите 10 години. Тази стратегия обединява три въпроса. Първо – сигурност на енергията. Второ – изключително важния въпрос за конкурентоспособността. И трето – околната среда и промените в климата. Как да осъществим тези три задачи едновременно? В Копенхаген държавите членки на Европейския съюз с партньорите от Америка предложиха тези глобални цифри, от които всички ние се нуждаем – но цифрите не са достатъчни. Вече цифрите са на лице, а сега трябва да постигнем обвързващи цели и споразумения. Надявам се, че можем да постигнем повече напредък това лято. И в Канкун. И тази зима напредъкът трябва да продължи. Дами и господа, ние се намираме в зората на една зелена революция. И в тази революция вие, кметовете на нашите градове, се намирате на първа линия. Вие трябва да намерите решения, които са в интерес и публичен, и частен, както често се казва. Трябва да има публично-частни партньорства, които са от голямо значение за всички ни, и да се интегрира използването на една устойчива енергия в градоустройствените планове. Вашите устойчиви планове за действие са основна програма за Европа по тези три точки устойчива енергия, ефективно използване на енергията и използване на изкопаеми горева при нулеви емисии. Това са трите точки за устойчивите планове за действие. Обеден съм, че за да успее стратегията за 2020 година, ние се нуждаем не само от една всеобхватна законодателна програма, и нормативна уредба, но трябва да имаме един подход отдолу нагоре, като инициативите идват от местните органи на управление вашата дейност, общинската инфраструктура, възобновяемите източници, еф, енергийната ефективност, използването на изкопаемите горива по един нов начин. Това е основата за постигане на напредък. Това може да се превърне в модел за цяла Европа. Уважаеми колеги, така преминавам към втория въпрос. Предизвикателството свързано с промените в климата. Но във всяко едно предизвикателство има и възможности. И за това, нека да гледаме на този въпрос за промените на климата като възможност за всички ни. Ние сме в зората на една зелена революция, но въпросът, на който трябва да намерим отговор е дали ние ще водим тази революция или ще я следваме. Това не е еднолинеен процес. В края на миналото столетие Европа изостана в технологическата революция, базирана на микрочипа. За щастие, ние сме абсолютни световни лидери напоследък в нашето производство. Нашите компании като Philips, Alcatel, Nokia, Ericsson и много други, много от тях базирани в Европа, са лидери благодарение на решението ни да въведем общи стандарти. Днес ние сме лидери в множество енергийни технологии, използването на слънчева енергия, биогорива и други възобновяеми източници на енергия. Нека да използваме тази възможност. Ние имаме ядрена енергетика на световно ниво, Естествено, има нужда от повече инвестиции в изследователската дейност, в новаторството, в технологиите. Има и нещо, което добре познаваме, което е едно новородено дете на нашата революция в иновациите. Това е Европейски институт по иновации и технология. Това е едно чудесно постижение на първата комисия, на която господин Барозо бе председател. Трябва да се инвестира. Разбира се, можем да инвестираме и в ядрената енергетика, но не само на градско ниво, а като една обща възможност за инвестиции. Но определено възобновяемите източници, ефективността на енергията и нов начин на използване на изкопаемите горива. Към това трябва да се насочим. Споразумението за кметовете може и трябва да бъде водещата сила в така нареченото зелено управление, като предоставя най-добър опит и най-добри практики на тези, които желаят да се вслушат в тях. Накрая искам да кажа, че съм уверен, че стандартите, които вие определяте, както, например, стандартите, които създадохме в а, сферата на мобилните телефони. Та вашите стандарти и решения, които предлагате, ще ни помогнат да намерим решения на големите предизвикателства през 21 век, като глобалното затопляне и как да избегнем катастрофата, която би могла да настъпи в резултат на проблемите с климата. Бъдещето е във ваши ръце дами и господа кметове на градове. Благодаря ви. Благодаря, господин председател Бусек. Радваме се, че сред нас е представителят на Испанското председателство, министър-председателят на Испания, господин Хосе Родригес Запатеро. Господин министър-председател, имате думата. Благодаря. Благодаря на председателя на парламента. За мен е чест и удоволствие, че отново съм в Европейския парламент. Институцията в Европа, която представлява всички граждани на Европа. Радвам се също така, че сме заедно с толкова много представители на, на местната общност, кметове на градове, на хора, които пряко представляват е, гражданите, е, които е, показват доверието си към амбициозният европейски проект. Моето уважение към Европейския парламент. Много често съм в тази зала като министър-председател на Испания по време на Испанското председателство. И в това си качество искам да ви поздравя с инициативата за днешното тържество която показва ангажимента на местните власти и кметовете и общините да участват в борбата срещу едно от най-големите предизвикателства днес. Всичко това ще промени изцяло живота на хората. Ще промени и начина по който функционира економиката. Ако има достатъчна решимост за ефективни стъпки в тази посока, бъдещето, надявам се, ще бъде по-добро. През последните 10 години зависимостта на Европейския съюз енергийно се увеличила с 10% от 44 на 53%. Колко мислите, че представляват тези проценти в евро, т.е. парите, които плащаме на държавите, произвеждащи енергия. Това е равно на 67 милиарда евро годишно. Това е цената на енергията, която внасяме в Европа. Откъде мислите, че идват тези пари? Тези пари е, са, отделени от други дейности. Те не са дадени, например, за научни изследвания или нещо друго. И Общо взето е, се вижда, е, че за енергия плащаме точно толкова, колкото плащаме за наука и научни изследвания. С други думи, ако успеем да спестим енергия, ще повишим конкурентноспособността на Европа. Ще има и достатъчно средства за нововведения. В момент на економическа криза и обсъждайки начините за излизане от нея, е добре да помислим и за енергийните разходи, да видим къде може да се съкрати потреблението на енергия. Тук няма предвид жертви. Става дума за нещо друго. Нужна е промяна в менталитета, в начина на използване на енергията и доста от държавите в Европа разходите за енергия в някои случаи са доста по-високи от разходите, които отиват за човешки заплати. Какво показва това? Ако успеем да спестим енергия, ако намерим альтернативни източници на енергия, ще гарантираме и економическото възстановяване. Ще постигнем онзи процент растеж, който е посочен в стратегията на комисията. Затова е нужно да действат не само комисията, не само на Европейския парламент, не само националните правителства. Трябва да се включи цялото общество. И ето, тук е вашата роля. Вие решавате ежедневни въпроси, свързани с емисиите, с уличното осветление, с използването на устойчиви източници на енергия. Ако не разберем действителната цена на енергията в Европа, това ще доведе до много неблагоприятни последици за економиката. Така че искам да ви призова като кметове да направите така, че енергийната политика и ефективността да бъде в центъра на вашата дейност. А пък от наша страна ние ще се ангажираме да подкрепим всички мерки, които предложите на място във вашия град, във вашата община, навсякъде в Европа. Пестенето на енергия, енергийната ефективност е, изисква също и е, използване на възобновяеми източници. Трябва да намерим нов начин за производство и разпределение на енергията, специално електрическата енергия. Трябва да въведем един по-демократичен модел на този сектор, да го децентрализираме, който да отвори пътя на конкурентоспособността. Трябва да увеличим броя на предприятията, които произвеждат електрическа енергия, да използваме вятърните електроцентрали, слънчевите батерии. Но в момента е, електросекторът е монополизиран. Той се контролира от само няколко големи корпорации а, е, с увеличаването на броя на производителите на а, е, енергия а, е, ще можем да използваме и възобновяеми източници и също така ще намалим а, степента на монополно господство. Знаят, че за това са нужни субсидии, то ние на национално равнище сме готови да ги дадем, тъй като това е инвестиция в бъдещето. Нека заедно с вас да направим всичко това на реалност. И е нужно да свържем електрическите системи, енергийните пръстени на, на държавите. Само така можем да зависим по-малко от външни доставчици. И така когато има проблем, можем да си помагаме една държава на друга, а не винаги да се обръщаме към трети страни, които доставят енергийни източници и така. Моето послание към вас е пълно с надежди. Европа зависи от институциите, от парламента, от съвета на министрите, от комисията. Но много често се казва, че е много трудно да се вземат решения на европейско равнище. Това става бавно, механизма е тромав. Но днес е различно. Ето, тук съвсем наскоро взехме решение Европейския съюз да подкрепи Гърция. Използвам този момент е, отново да потвърда моята лична подкрепа за Гърция като министър-председател на Испания и като държава, която е, е председател на Европейския съюз. Е, и така, Гърция може да разчита на нашата солидарност. Вярно е, че има понякога критики срещу Европейския съюз, но като цяло Съюзът е основено действащо лице на световната сцена. Економическата криза е, възникна най-вече поради е, на успеха ни е, да регулираме финансовия сектор, което създаде възможности за спекулантите, което пък доведе и до проблемите в Гърция. Само, че сега вече можем да потвърдим, че сме готови да помогнем на Гърция. Всички държави, които използват единната валута, еврото. И така, Обръщам се към председателя на парламента, към председателя на комисията. Нека заедно да защитаваме европейските проекти, защото друг един проблем е и промяната в климата. Ние сме единственият съюз в целия свят, който пое ангажимента да намали да въглеродните емисии с 20% до на 2020 година. Европейския съюз е начало в усилията срещу затоплянето на климата. Мисля, че и такива са очакванията на гражданите в Европа. И така, на, на господа кметове, общински съветници. Тук е, е, са представени 1006 общини е, и тези общини са взели конкретни решения за борба за енергийна ефективност, което ще ни помогне в усилията да намалим глобалното затопляне. Темата на днешното събиране е споразумението на кметовете. Всъщност това е, е един договор на кметовете, който споделя целите на големия европейски проект. И този договор, според мен, представлява нов образец за економически отношения. Е, защо казвам това? Ако променим начина на потребление и на производство на енергия, ние всъщност ще променим и качествено и радикално на функционирането на нашите економики. Много е важно на 27-те държави да работят заедно за тази цел някои от нашите държави получават средства за дадени цели. Други държави в Европейския съюз отвориха на своите пазари. Много е важно за всичко това да бъдат информирани и гражданите в Европа. Може би е добре да спомена още веднъж, че благодарение на усилията на нашите предшественици, в момента се радваме на мир и просперитет в Европа. Програмата Erasmus и много други проекти също са насочени в тази посока. общините и кметовете могат да разчитат на нашата подкрепа. Единствено, онези, които са втренчени единствено в своите ежедневни проблеми, не разбират мощта на европейския проект. И е, се появяват критики, че Брюксел е много далеч от гражданите и в тази връзка заедно с вас е, трябва да предприемем съответните действия на ние, ние за това сме избрани е, на... и само така можем да доведем до край и да реализираме на практика големия политически проект. Благодаря. Давам думата на председателя на Европейската комисия, господин Барозо. Президент Бузек, президент... Господин председател Бузек, господин министър-председател Сапатейро, уважаеми гости, дами и господа уважаеми кметове. Първо искам да благодаря на всички ви от сърце. Благодаря, че сте тук. Благодаря, че споделяте този момент с нас. Благодаря ви за смелостта и за решителността да бъдете лидери, да бъдете на фронта и да поемете усилията да се изправите пред това важно предизвикателство. Благодаря на председателя Бузек за посланието. Благодаря на господин Сапатеро за ангажираността с европейския проект, както и за посланието, което отправихте към всички нас днес. Хората по целия свят са загрижени и то справо. Знаят, че климатичните изменения а, са предизвикателство за най-ценното ни качеството на нашия живот – нашите деца, стабилността и мира. Ето защо очакванията към Копенхаген бяха толкова високи. Тази конференция обаче не доведе до това амбициозно споразумение, което европейците искаха. Това каза и министър-председателя Сапатеро. Европейския съюз беше за пример, защото направи най-амбициозните предложения. За съжаление, останалите не бяха готови да ни последват. Но в края на краищата споразумението от Копенхаген даде важни насоки, които ще бъдат превърнати в конкретни действия и в основа за преговорите. Фактът, че до някъде можем да наречем Копенхаген дипломатически провал, не трябва да ни подвежда. Усилията във връзка с борбата с климатичните изменения продължават. Току-що се връщам от Китай. Бях там само преди два дни. В Китай се вземат сериозни решения във връзка с възобновяемите енергийни източници. САЩ също работи по въпроса. Това е важна тема, която е на преден план в дневния ред. Не трябва да губим инерцията, не трябва да губим мотивацията си заради споразумението, което не ни донесе желания резултат. Наистина, в Европа, при все, че сме насред економическа криза, действията с околната, свързани с околната среда са ключови за нашето възстановяване. Комисията в своята стратегия Европа 2020 предлага модел за ефективна, зелена и економика и развитие на приобщаването. Аз говоря с световните лидери и те разбират какво имаме предвид. Вие, които сте подписали споразумението на кметовете, сте се ангажирали да използвате всички ресурси, с които разполагате, за да повишите социалното благополучие на вашите граждани. Ето защо а, вие имате нужда от насоки. Вие обаче стигате до реални резултати, а не рециклирате лозунги. Вие сте тези, които имате най-пряка връзка с гражданите в отделните региони. Вие сте поели и ангажимент към Европейския съюз и неговите институции. Някои могат да кажат, че да, да се полагат усилия от градовете е добре, но а, това, това е само символично, това не е от значение глобално погледнато. На тези критици, на тези циници ще кажа, че тук имаме хиляда и 600 града, които включват над 120 милиона граждани на Европейския съюз. Ако вашите планове за действие бъдат приложени в пълна степен, което ще стане съм, сигурен съм, това ще допринесе до една пета от общите усилия на Европейския съюз. Никой друг не дава такъв сериозен принос към нашите глобални ангажименти. Добре осъзнавам обаче, че действията свързани с климатичните изменения не са мотивирани от е, едностранно. Те имат своя цена. Местните правителства виждат а, е, и други възможности. Иновацията е най-важният фактор за създаването на нови работни места. Иновацията на градските райони е на преден план. Тук става въпрос за енергийно ефективни жилища, транспорт и общо взето така наречените smart cities, умни градове, които допринасят за глобалната економика. Но а, подобни а, економически е, стремежи водят и до други ползи, като общата привлекателност на нашите градове, социалното развитие. Всъщност, за много територии най-добрата стратегия за развитие е тази, която вие сте приели. Миналата година имах честа да участвам на първата церемония на споразумението. Там изразих твърдото си намерение да подкрепя това движение наблягам на думата движение, защото точно това искате да постигнете вие. Мина само една година, трудна година, но ние имаме успех по отношение на нашата стратегия. Тя вече осъзнава ролята на градовете и регионите. Вече се виждат първите резултати усилията носят своя резултат. Например, в новоприетото законодателство от комисията се подчертава ролята на регионите по отношение на отделните политики. Енергийната ефективност влезна в основата на преработеното законодателство. Една забележителна програма започна през 2005 година, която се прилага в цяла Европа във връзка с по-ефективното строителство. Програмите на местно ниво вече все повече следят дългосрочното развитие на градовете. И в тази връзка инициативите Концерто и Сивитас ще бъдат усилени в бъдеще. Планът включва и програми, свързани с енергийната ефективност, компютърните технологии и други предложения, които са за строителство на, енер... на сгради с ниско енергийно потребление и чист транспорт. Всички осъзнаваме а, вашите нужди, свързани с усилията. Ето защо част от ресурса беше заделен за инструменти, свързани с финансирането. Европейската инвестиционна банка смята за свой приоритет инвестициите на местно и регионално ниво в възобновяеми енергийни източници. Благодарение на споразумението ние е, стартирахме една успешна инициатива Елена, която само за няколко месеца мобилизира 6 милиона евро, като идеята е да се стигне до 2 милиарда евро преди края на годината. В сътрудничество с Европейската инвестиционна банка и други институции се подготвят и други инициативи. Трябва да гарантираме успеха на споразумението в рамките на другите инициативи. А, Подготвят се други планове, свързани с енергийната ефективност. Аз и комисията обръщаме специално внимание на споразумението на кметовете и на регионалното и местно измерение. Вашите гледни точки а, и вашия принос тук биха били добре дошли. А, на преден план в нашия дневен ред е споразумението на кметовете. Факта, че а, и градове извън Европейския съюз са подписали това споразумение с ентусиазъм, показва, че принципа на доброволно ограничаване на въглеродните емисии е в действие. Освен това, по отношение на международното сътрудничество, дори националното правителство да не е толкова ангажирано, местното управление улеснява това международно сътрудничество. Важно е да привлечем съседните страни. Важното е да включим и Латинска Америка в споразумението. Важно е да си сътрудничим с китайски градове и да постигнем споразумение и с градовете в Съединените щати. в Мадрид ще се срещнем а, с а, нашите партньори от Латинска Америка и мога да ви уверя, че част от дискусията ще засегне климатичните изменения. Ясно е, че а, Споразумението вече се е, е, развива на глобално ниво. Поемат се ангажименти от градовете и регионите, така че да се отговори на гражданите с действия. Вашите действия силно мотивират комисията да работи. Според мен, споразумението на кметовете трябва да отчете това, че голяма част от света вече страда от климатичните изменения духа на солидарността трябва да се задейства и да обхване тези в засегнатите територии, където следва да се приведат а, мерки за адаптация. Предвиждат се схеми за сътрудничество в развиващите се страни, така че аз ви приканвам да отчетете това и да а, разширите обхвата на споразумението, за да подкрепите по-малко развитите региони, които страдат от климатичните изменения. Дами и господа, приятели, вие представлявате есенцията и духа на Европейския съюз. Тази инициатива е най-добър израз на демократичните ценности на Европа. Вашия ангажимент по своя инициатива да допренесете за общото развитие – и да допринесете за своите граждани и за всички граждани на света, показва вашето спазване на принципа на отговорността и солидарността. Светът ви гледа с голям интерес. Комисията е ваш партньор, комисията ви подкрепя. Желая ви всичко най-добро и в бъдеще. Благодаря за вниманието. Indeed, uh, uh, Благодаря, господин председател на комисията. Благодаря на господин Барозо. Един от основните елементи за насърчаване на добрата работа, това е груповата снимка. И за това предлагам да си направим такава снимка, тъй като тук са председателите на тримата институции на Европейския съюз, фотографът чака. Моля ви всички да станете и да се преместите към центъра Бихте ли станали всички? Искаме всички да влезете в тази снимка. Моля ви да се преместите към центъра. Моля председателите на институциите да минат тук отпред. Чудесно. Фотографите ще се опитат да направят тази снимка, моля ви всички да преминете към централната част на залата. Ако сте отстрани, няма да влезете в снимката. Моля ви да се преместите към центъра на тази зала. Моля, дами и господа, които сте в тази част, преместете се към центъра, в средата, иначе няма да ви има на снимката. Sure everybody... Моля ви да се преместите в средата, за да бъдат всички в тази снимка. We have President Busek together with uh, и така, сега ще се снимаме с министър, премиер, с министър председателя Запатеро, с председателя на комисията Барозо и с заместник председателя на комитет на регионите господин Рамон Луис Волсарел Сисо. Всички да се усмихнат. Well, Още веднъж усмивка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 Благодаря ви, благодаря и на фотографите. Вече имаме снимката, която искахме да направим. Моля ви отново да заемете местата си. Благодаря на председателите на европейските институции за това, че бяха днес тук. Моля ви бързо да заемете местата си, защото наистина днес след обед дневният ни ред е доста натоварен. Моля ви отново да вземете местата си, за да продължим с нашата програма. Още веднъж ви благодаря и благодаря на председателя на парламента Ярджи Бузек, на премиера на Испания господин Запатеро, на председателя на Европейската комисия господин Барозо. Благодаря ви много, че бяхте тук. И така, дами и господа, сега искам да дам думата на първия заместник-председател на Комитета на регионите, господин Рамон Луис Валкарсел Сисо. Благодаря ви. Аплодисменти за заместник-председателя на Комитета на регионите. Muy buenos días, señoras y señores. Дами и господа, приятели. Първо, искам да ви поздравя от името на Комитета на регионите, както и да поздравя Европейската комисия за тази инициатива, която отговаря на тревогите и интересите на европейските граждани премиера на Испания, господин Запатеро, каза, че местните органи на властта се намират най-близо до обикновените хора. Господин Барозо ни припомни, че през декември миналата година в Копенхаген световните лидери не успяха да постигнат конкретно споразумение за борбата срещу промените в климата. Но за нас регионалните и местните лидери никога не съществува възможност за провал. Ние трябва да действаме и ние правим това. Защото много добре знаем, че на местно ниво можем да работим заедно и да постигнем по-добри резултати. Като политически лидери, които се намират най-близо до европейските граждани, ние сме тези, които трябва да намерим решения за бъдещето в областта на транспорта, околната среда, управлението на отпадъците, управлението на водите и за да могат местните економики да са съобразени с околната среда. Промените в климата засягат и хората, и земята. Определено трябва да намерим решение за тези промени. И ако местните органи са ангажирани с тези въпроси, дори и нищо да не се постигне на международно ниво, то местните органи на властта са тези, които трябва да се справят с проблемите, свързани с промените в климата и енергийната политика. Ние сме тези, които носим отговорност и носим тази отговорност в целия процес. Комитета на регионите активно участва в действията срещу, срещу промените в климата и действията на споразумението на кметовете. Затова декември миналата година Комитета на регионите бе представен в официалната делегация на Европейския съюз на конференцията в Копенхаген. Гласът на регионите и на градовете бе чут на тази конференция. И ние поехме ангажимент за постигане на целите за устойчив растеж и справяне с въздействието от промените в климата. Ние сме убедени, че Европейския съюз трябва да засили действията си на най-високо политическо ниво за постигане на споразумение по отношение на промените в климата. На базата на механизми, които ще ни дадат възможност за намаляване на въздействието. Ние трябва да имаме високи амбиции и да сме твърдо решени за постигането им. Трябва да се прилага принципа за субсидиарност от държавите членки и Европейския съвет, за да имаме представяне на различни нива по време на тези важни преговори. Защото тези въпроси имат много сериозно влияние върху живота на обикновените хора и регионалните и градски органи на властта. Комитета на регионите подпомагат споразумението на кметовете като действие, важно действие в борбата срещу промените в климата. Ние искаме да имаме амбиции, които дори да са по-високи от амбициите определени от Европейския съюз. Затова призовавам всички местни и регионални органи да подпишат това споразумение. Днес Комитета на регионите стартира своята платформа за Европейската стратегия за 2020 година за най-добри практики и свързаните с тази платформа предизвикателства в градовете на Европейския съюз. Призовавам всички подписали споразумението на кметовете и всички местни и регионални органи да участват в тази дейност, защото нашият опит и нашите действия са от основно значение, ако искаме да успеем в своите амбиции. Проучването, което ние проведохме, се базира на най-добрите примери и практики. Нашата цел е не само да се ограничаваме до въпроса защо, а да си зададем и въпроса как, какво можем да направим, за да подобрим ситуацията да открием кои са и силните, и слабите ни страни и да изпратим това послание до ръководителите на държавите. Стратегията за 2020 година може да бъде постигната единствено чрез обединени действия. На лице предизвикателството, свързано с възобновяемите източници, които създадоха огромен брой нови работни места в цяла Европа. Използват се технологии, свързани с батерии и акумулатори, ефективно производство на енергия, електроавтомобили. Това са сектори, които ще продължават да растат през следващото десетилетие и те трябва да се развиват в съзвучие с политиките, създадени на регионално ниво. Нашата отговорност не е само политическа, но и финансова. Поради това, много важна е ролята на регионите и градовете – за адаптирането към промените в климата, за адаптиране на местните и европейските бюджети, за да се справим с това предизвикателство. Заделените средства по европейските фондове за екологични програми се отвоиха през последното десетилетие в сравнение с предишния период. Става въпрос за 100 милиона евро, милиарда евро, 30% от общия бюджет. Тези средства са насочени за почистване на замърсени райони, за управление на водите, за иновации в опазването на околната среда и за развитие на екотуризма. Повече от 9 милиарда евро са използвани за енергийната ефективност. Променя се, променят се целите на Фонда за регионално развитие и повече средства се заделят и по него за енергийна ефективност. Това е обща инициатива на Европейския парламент и Комитета на регионите, инициатива в която мнозина от вас участвате кохезионната в областта на кохезионната политика до 2013 година ще се направят големи инвестиции в областта на инфраструктурата, за да можем да отговорим на промените в климата и да използваме различни възможности и индикатори за устойчивост. Трябва да действаме с мисъл за околната среда и това е основната цел на бъдещата европейска политика и бъдещия европейски бюджет. Дами и господа, активното участие на градовете в действията срещу промените в климата е от огромно значение, защото тук говорим за половината от населението в света и 80% от населението с най-високо потребление на енергия. Действията на местните и регионални органи вече доведоха до предложения за най-добри практики в множество сектори, като например транспорта, жилищното строителство, управлението на отпадъци и други области на живота, които се намират под управлението на местните и регионални органи на управление. Благодарение на тези усилия, ние наблюдаваме много голямо намаление на емисиите на въглероден двуокис и економии на енергия в тези региони, където енергията се произвежда от възобновяеми източници. В някои региони даже са постигнати резултати по-високи от тази цел за 20% намаление на емисиите, която е поставена в Европейския съюз. Постигнати са много успехи в областта на економиите на енергия, защото местните органи отговарят за редица действия, свързани с това. Трябва да разширим тази инициатива и да дадем възможност на всички местни органи да участват в този процес. Всички, които отговарят за економиите на енергия. Извън европейското измерение, смятаме, че и тук има големи възможности за постигане на успех сред държавите, които са извън Европейския съюз. Още миналата година започнаха редица мероприятия за постигане на общо споразумение с кметовете, организацията на кметовете от САЩ. Много скоро Комитета на регионите ще отправи предложение към американските кметове за съвместна работа. Организацията на американските кметове може да работи заедно с нас за изготвяне на списък с най-добри практики. И в Европейския съюз се опитваме да създадем един децентрализиран портал за насърчаване на действията и сътрудничеството между кметовете в европейските държави и кметове в развиващите се държави. Комитета на регионите ще предприеме още повече действия в областта на промените на климата и енергийната ефективност. През февруари тази година Започна работа новата Европейска комисия и ние работим заедно с комисаря по въпросите за околна среда и енергийна ефективност. Накрая искам да кажа, че всички членове на споразумението на кметовете трябва да използват Комитета на регионите като своя платформа за развитие на своите политики. Както се казва на испански, нашия дом е и ваш дом. И ние сме готови да надигнем глас заедно с вас, заедно с местните и регионални органи. Трябва да действаме на всички нива на управление и да координираме нашите действия по един ефективен начин. Обеден съм, че тези пожелания, които чухме и ангажиментите, които бяха поети, ще ни позволят да постигнем своите амбициозни, но не и невъзможни цели. Благодаря Благодаря, господин Десисо. Следващият оратор е председателят на Комисията по индустрия, транспорт, научни изследвания и енергетика, господин Херберт Ройл. Благодаря. Госпожи и господа, не разполагам с много време, защото моята комисия започва работа съвсем скоро. Общо заето политиката за пестене на енергия е изключително важен е, ресурс е, е, за градовете и градските райони. Много сме доволни от ролята на общините, регионите в Европа, от примера, който дават Днес е, в тази сала е, присъстват е, кметовете, които вече са подписали споразумението. Има колеги, които ще се подпишат днес. Енергийната политика е изключително важен аспект в политиката на Европейския съюз. Прияти са съответни заключения на съвета. Почна действието по различни инициативи Рамковата програма за научни изследвания осигурява средства за местни проучвания. Финансите за общините и градовете се отпускат от Европейската инвестиционна банка, от Банката за възстановяване и развитие. Освен средствата се предлагат и опит е, за разработване на програми, е, които да гарантират е, устойчивост и пестене на енергия в всички градове в Европа. В тази насок сме осигурили конкретна подкрепа и за местните фирми. Беше приета директива за енергийна ефективност и в резюме мога да кажа, че в Европейския парламент сме много доволни от приноса на местните власти. Надяваме се, че в бъдеще сътрудничеството между нас и вас ще продължи и заедно ще постигнем своите цели. Благодаря на всички. Благодаря. А сега ще ви покажем един видеоматериал, който ще даде някои примери за конкретни действия, в периода след подписването на споразумението миналата година. Uh, by our experiences in the Because we learned that um,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 Uh, Дами и господа, виждате всички тези инициативи, които се развиха с времето. Дами и господа, очаровани сме, че имаме толкова много представители от различни градове, големи и малки региони в целия свят. Сега ще чуем няколко конкретни примера какво се прави в отделните градове тъй като времето ни притиска, а целта е да имаме равнопоставеност, решихме да ограничим времето на ораторите до 5 минути, за да няма а, привилегировани градове. Та сега ще помолим да включим, да се включи часовника. Румина тук ще се приближи, когато изтекат петте минути, за да напомни на оратора, че времето му е изтекло. Така, всеки разполага с 5 минути. Сега за нас е удоволствие да приветстваме кмета на Лисабон, господин Антонио Коста. Отброяването започва. Имате 5 минути. Дами и господа, граждани на Европа, преди да продължа, бих искал да поздравя на италиански колегите от Италия. Радвам се, че толкова много от вас присъстват тук днес. Да сме наясно. 72% от населението на Европейския съюз живеят в градски зони. Градовете дават 70% от емисиите на парникови газове. Това означава нещо много важно. Градовете са големите печеливши или губещи в борбата с климатичните изменения – Борбата с климата е предизвикателство, което трябва да посрещнем на всички управленски нива. Трябва да действаме и на глобално ниво, нещо, което стана ясно на срещата на върха в Копенхаген. Промяната може да дойде обаче и на местно ниво, където може по-лесно да се планира консумацията на енергия, може и по-лесно да се подобри ефективността. Преди година, когато за първи път подписахме споразумението, се изправихме единно срещу това предизвикателство. Искам сега да ви кажа, че енергийната стратегия на Лисабон се основава върху Стратегията на Европейския съюз, но си поставя по-амбициозни цели. Нашата цел е да гарантираме на нашите граждани, а, че до 2013 година ще намалим емисиите на парнови, парникови газове с 9%. За да постигнем тази цел, ние следва да се концентрираме върху 4 основни програми градско планиране, като а, трябва да се направи всичко възможно да гарантираме, че хората няма да напускат градовете заради лошите условия. Трябва да подобрим енергийната ефективност, да санираме сградите с помощта на Европейския регламент за енергийната ефективност на сградите. На второ място трябва да подобрим значително а, консумацията на енергия по отношение на публичното, на осветлението на града. Това означава, че трябва да въведем по-добри технологии и да отговорим на реалните нужди. На трето място трябва да използваме повече възобновяеми източници на енергия в нашите градове и по-специално слънчевата енергия. Имайте предвид, че при нас броя на слънчевите дни е най-висок в целия Европейски съюз. Трябва да използваме такава енергия от възобновяеми енергийни източници в общинските сгради. Общината на Лисабон всъщност успя да намали обще... разходите на обществения транспорт. Ние участваме в производството на електромобили и се надяваме, че около 1300 електромобила ще се движат в нашия град като част от националната мрежа. Общината повиши усилията си с цел а, намаляване броя на автомобилите в града. Финансовата и економическа ситуация в Европа към момента ни дава възможност да увеличим усилията си. През следващия програмен цикъл нашата идея е да приоритизираме възстановяването на градските зони. Така ще сме посрещнали предизвикателствата и е, ще сме изпълнили своята цел за добруването на човечеството. Uh, Благодаря ви. Вие наистина поставихте чудесен модел точно 5 минути. Сега давам думата на кмета на Глазгъл, господин Робърт Винтер. 5 минути. Благодаря ви. колеги и кметове, уважаеми гости, дами и господа. Глазго е най-големият град в Шотландия и третият по големина в Обединеното кралство. Поради това ние искаме активно да участваме за, в адаптирането към промените в климата и за нас споразумението на кметовете предоставя идеална възможност за това. Глазго подписа споразумението през август 2009 година и за нас е удоволствие да сме сред тези иноваторски градове в света. След този момент Глазго работи много упорито, за да изпълним нашите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и създаване на едно на един по-устойчив град. Нашата цел е да се намалят емисиите на въглерода, като се има предвид нарастващата економика и население. Това означава, че ние трябва да намерим начин да намалим интензитета на въглеродните емисии, като същевременно се подобри ефективността за използване на тази енергия. Миналата година правителството на Шотландия определи някои от най-предизвикателните цели в света за намаляване на парниковите гази, газове. И ние в Глазгоу участваме активно, за да помогнем на държавата да постигне тези цели искаме да превърнем Глазго в един от най-устойчивите градове в Европа. Нашият град не само ще създаде една платформа за постигане на намаляване на въглеродните емисии от 30% в рамките на 10 години, но също ще положим усилия за големи инвестиции, за нови работни места, места за борба срещу бедността и за създаване на нови чисти технологии в енергийния сектор и създаване на нови постъпления, нови приходи. В момента емисиите на въглероден двуокис в Глазго са 4 милиона тона на година. А ако не се предприемат някакви действия, то тези емисии ще продължат да се увеличават. Естествено, ние няма да позволим това да стане. Създаването на нашия енергиен план представлява основна рамка за развитие на енергийната инфраструктура, използване на нисковъглеродни енергийни ресурси и управление на търсенето на енергия. То определя сега сегашните и бъдещи нужда на града от енергия и разработва една комплексна програма от публични и частни проекти и за финансиране на тези проекти. Този план разглежда възможности, които са най-лесно осъществими в технически аспект и финансово приложими. Устойчив Глазгоу ще приложи един комплексен подход за управлението на въглеродните емисии. Това е ангажимента, който ние сме поели. Градовете трябва да притежават необходимите качества, за да могат да привлекат инвестиции. Затова ние се съсредоточаваме върху тези въпроси, които могат да ни помогнат да намерим общи стратегически решения и е много важно да получим и помощта на основните заинтересовани лица в града. Ние сме създали такъв съвет, в който участват представители на университетите, на градоустройствените центрове и на комуналния сектор и други сектори. Ние използваме техните умения, за да постигнем възможно най-добрите резултати. Това е една програма, която е насочена и към влияние върху поведението на нашите граждани, за да могат те да използват енергийно ефективни начини на поведение. Увеличено използване на биогазове е също сред нашата цел, както и използване на електроавтомобили. Като работим в партньорство, нашият съвет успя да намали рисковете за инвеститорите и по този начин ние привлякохме значителни инвестиции от частния сектор. Също така ние поддържаме един стратегически подход – който е насочен за постигане на целите за устойчивост на Глазго и разработване на конкретни проекти. Без участието на нашия съвет, на градския съвет, щяхме да имаме само частично постигане на целите за намаляване на въглеродните емисии. Градския съвет на Глазго предоставя много по-добри възможности и за компаниите, и за гражданите. Вече бе създадена е- интелигентна мрежа в източната част на града. Бяха построени хиляда жилища, при които имаме въглеродни емисии, които са с 90% по-низки от сегашните строителни стандарти. Действията в цяла Шотландия, не само в Глазго, насочени срещу промените в климата са наистина съществени. Ние работим заедно и в споразумението на кметовете и нашето послание е ясно, че днес местните органи играят много важна роля и те трябва да изградят партньорства и да работят съвместно, за да привлекат повече участници от градовете. Към това се стремим и ние. Благодаря. Благодаря на Глазго. Госпожи и господа, сред нас е трябваше да бъде <clears throat> госпожа на Емер Костело, но тя не можа да пътува поради вулканичната пепел над Ирландия и затова ни е изпрати един видеоматериал на Поздрави от Дъблин, колеги. Съжалявам, че не мога да присъствам, защото не можах да излетя поради вулканичния облак. Все пак с удоволствие ще ви разкажа за нашия опит, след като се включихме в договора на кметовете. Това стана преди една година и след това успяхме да разработим конкретен план за енергийна ефективност. Дългосрочната ни цел за града е интелигентни сгради и интелигентно поведение. Общината работи с специализирана агенция. Подготвили сме един енергиен план за следващите 20 години, за да намалим въглеродните емисии, да въведем също така нови технологии в транспорта, като крайната ни цел е да съкратим евентуално емисиите с 50%. И така, новия Конгресен център в Дъблин ще бъде първият обект, който е признат за въглеродно неутрален. Той ще бъде отворен тази година през септември и използва специални технологии в строителството, а също така и използваме и въглеродните кредити, като същевременно сме взели съответните мерки за управление на отпадъците. Нашият план е, е, има за цел да спестим до 2020 година 1 милиард евро. 450 милиона чрез изолация на стените и таваните, след това 400 милиона за подобряване на, на производството на топла вода, 70 милиона за подмяна на прозорците, 88 милиона за подмяна на уличното осветление. Очакваме гражданите да спестят още 600 милиона евро чрез съответното разумно поведение, изключване на осветлението, като не са в жилището, изключване на някои от електрическите уреди. И така, в един от нашите паркове работи турбина, която намалява зависимостта ни от енергийния пръстен в водно-пречиствателната станция също се произвеждат около 90 кВт електричество. И в мандата си като кмет на Дъблин създадохме специална комисия, която да направи връзка между създаването на работни места и санирането на сградите. Агенцията Кодема работи по една система, която стимулира собствениците на сгради и домове да подобрят е, енергийната ефективност там. Използваме опита в Европа, е, главно с Северо-Западна Европа. Заедно с колеги в други градове участваме в проекта Green Up. Целта на този проект е стимулиране на нови въведение, нововъведение в малките и средните предприятия. Осигуряваме обучение, финансиране, обмен на опит и познания в санирането на сгради. Търсят се ефективни решения, като крайната цел е намаляването на въглеродния двуокис. Провеждаме съответни търгове, в тях могат да участват и фирми от чужбина. Кодема получава финансиране от Европейският фонд за регионално развитие. Заедно с колегите в други градове и общини, мисля, че можем да постигнем всички тези цели. Благодаря на кмет на Таблин, тя не можа да пристигне поради затруднения с полета. Сега ще дам думата на кмета на Рим, Джиани Алеманно. Non posso non cominciare il mio intervento salutando i... Не мога да започна речта си по друг начин. Искам да поздравя големия брой италиански кметове, които са е сред нас днес. Това показва нашия ангажимент да защитим околната среда и да се борим с климатичните изменения. Това е целта на споразумението на кметовете. То трябва да служи за пример на държавните ръководители и на останалите региони на Европейския съюз. Ние сме авангарда по отношение на енергийната ефективност и производството на енергия от възобновяеми източници. Ние като кметове на градове сме в най-добрата имаме най-добрата възможност да работим тук. Понякога е трудно да едновременно да сме по-конкурентни и да защитаваме околната среда, но така или иначе това се прави за гражданите. Рим единодушно реши да се присъедини към споразумението. Сега поддържаме пряка връзка с генерал Ривкин и с тези, които а вярват, че трябва да се работи за третата вълна на индустриалната революция. Смятаме, че е важно да се постигнат добри резултати за околната среда, но и да живеем добре в градовете. Всеки знае, че Рим е един сложен, голям град, но ние вярваме, че ако изпълним изискванията за енергийна ефективност в новите сгради на Рим – ще успеем да осъществим сериозни економии. Това ще доведе и до повишено използване на възобновяеми енергийни източници. В транспорта използването на електромобили в историческия център е нещо, което задължително ще трябва да направим. Транспортната система в Рим означава една интелигентна мрежа, която е добра за околната среда. Това означава, че трябва да убедим гражданите, не само като потребители на енергия, ми като активни граждани, да им кажем, че това е един економически и екологосъобразен метод. Веднъж въвели необходимите разпоредби, ние трябва да гарантираме на гражданите, че економически е в тяхен интерес да преминем към новата екологосъобразна система. А надяваме се, че ще можем едновременно да намалим разходите и емисиите на газове в Рим с нашия модел. Имайте предвид, че при нас има и селско-стопански райони. Трябва да ги използваме, за да пестим енергия. Тук призоваваме Европейския парламент и комисията когато мислят за новите стимули и за постигането на целите на стратегията Европа 2020 година, да мислят за енергоспестяващите мерки, защото те ще ни спестят пари. Благодаря. Può avere ancora un minuto se, se vuole, no? Ok, grazie. Даже ви остана една минута. Ако искате, може да продължите. Е, щом не искате, чудесно. Благодаря на кмета на Рим. Много от вас са получили документа, който е подписан. А, ако не сте го подписали, това е защото сме си правили снимки тогава. Но ще дадем възможност да подпишете отново документа за фотографите. А сега приветстваме от България кмета на Добрич, госпожа Детелина Николова. Благодаря ви и добре дошли. Заповядайте. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги кметове, на 25 ноември 2008 година в качеството си на кмет на община град Добрич и член на Комитета на регионите подписах споразумението на кметовете. Искрено благодаря за поканата да участвам в днешния форум и да представя най-кратко енергийната политика на моята община. Община Добрич е основател и един от най-активните членове на Общинската мрежа за енергийна ефективност Екоенергия в България от 1997 година. Тогава беше открито Общинско бюро за енергийна ефективност, което по-късно прерасна в първия за България информационен център за енергийна ефективност. Обучени бяха екип от специалисти, разработен бе модел – за наблюдение на енергопотреблението във всички сгради от публичния сектор. В рамките на проекта на Глобалния фонд изграждане на знания и умения за повишаване енергийната ефективност в частни и обществени сгради вече пета година разпространяваме информация и практични съвети сред гражданите и организациите за пестенето на енергия в домовете и офисите. Първата общинска програма за енергийна ефективност бе реализирана в периода 2001-2007 година със следните резултати. Изцяло газифициран сграден публичен фонд. Поетапна битова газификация, енергийно ефективна реконструкция на цялото улично осветление в общината, енергоефективни мерки и реконструкции на детските градини и всички училища. Втора амбициозна програма в период на действие 2007-2013 година, акцентираща върху използването на възобновяемите енергийни източници. Община Добрич работи като пилотна община в няколко проекта. Изцяло реновирана жилищна сграда за социално слаби семейства като демонстрационен проект. Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради мюсек мултиплициране на устойчивите енергийни общности финансиран по програма интелигентна енергия на европейския съюз българо норвежко партньорство в общината и в областта на енергийните ефективности и възобновяемите енергийни източници за намаляване на вредните газове в публичния сектор в черноморския басейн публично частно партньорство за енергоефективни мерки в сгради чрез договор с гарантиран резултат бим 21 изграждане на капацитет за изготвяне на мерки и планове за устойчива, устойчива енергийна политика в европейските общини по програма Интелигентна енергия на Европа. Община Добрич беше номинирана и отличена в двугодишното издание на Европейската програма Зелена светлина като успешен партньор от България за 2010 година. На 24 март тази година община Добрич беше удостоена с първата европейска награда за своята стратегическа политика във второто издание на международния конкурс Управление на енергията в общините Модел. Последното предизвикателство пред моята община е изготвянето на въглероден отпечатък. Възможността за свой въглероден калкулатор в община първа оценила общото количество отделяно емисии парникови газове, ще покаже и докаже усилената работа за интелигентното използване на енергията. Ние сме силно мотивирани да се стремим и да бъдем модел за енергийно развиваща се европейска община с ниско потребление на енергия, намалени въглеродни емисии и добре опазена околна среда важна предпоставка за реализиране на успешните дейности за повишаване на енергийната ефективност в общините е да обединят усилията си, да обменят знания, умения и опит, за да повишим енергийната си сигурност, да създадем условия за устойчиво развитие и превръщането ни в енергийно независими общини. Убедена съм, че това е правилният път да спасим планетата Земя, да завещаем на следващите поколения комфортна и сигурна среда за живот. Благодаря ви. Thank you very much indeed, uh, Mrs. Uh, Nikolova. Thank you very much. Благодаря, госпожо Николова. И много се радвам в момента, че с нас и, и не само министра на околната среда, но и кмета на Монтрьой. Давам думата на госпожа Доминик Войне от Монтрьой. Дами и господа, след Лисабон, Дъблин, Рим, няма да говоря за столица, а за град от 40 000 граждани. Но този град показва много ясно какви са ангажиментите, които сме постигнали за изпълнение на нашите и екологични и социални ангажименти. Това е Монтрьой. Сигурен, сигурна съм, че сте чували за него. Може би не сте чували някои интересни факти за нашия град, но през есента на 2005 година при нас имаше инцидент, за който чу целия свят. Това е един район с много, многоцветно население. Ние приветстваме хора с различен происход, включително и иммигранти. Имаме високо ниво на безработица, доста голямо ниво на бедност сред населението и много високо търсене на социални услуги. Казвам ви това, за да не се очудите, че голяма част от населението не се интересува много от нашата декларация за опазване на околната среда. Хората в моята община се интересуват дали ще успеят да платят за училище да платят за храната на децата си и за своето жилище. Има много сгради, лош е достъпа до градския транспорт. Също не съществува и много добър достъп до културни мероприятия. Но политиката на нашата община е да не се отказваме от целите си за устойчиво развитие в този контекст, защото сме убедени, че този въпрос е свързан и с борбата срещу социалната криза. ако разгледаме нашите действия, то едно сред тях е инициативата за използване на екологосообразни трамваи в града. Ние сме труден район, ние приветстваме новоприиждащото население, но работим при доста тежки условия, защото Голяма част от жилищата са предоставени на социално слаби семейства. Ние се опитваме да предприемем и економически инициативи. Насърчаваме работата не на големите компании, а на местните малки и средни предприятия, които предоставят работни места за местното население. Нашите действия се базират на идеята за градско възобновяване и постигане на социални цели. Обедена съм, че не е наивно да си мисли за всичко това. Аз присъствам тук на тази церемония, защото съществуват цели, които са приети от европейските министри и всичко, което правим, го правим, защото ние сме на предната линия при постигане на тези предизвикателства за намаляване на въглеродните емисии и енергийна ефективност и изграждане на градска инфраструктура, която да може да преодолее грешките на миналото. Това е нашия ангажимент и ние сме готови да работим за постигането на нашите цели заедно с другите европейски градове. Но за да постигнем това, трябва да разполагаме с по-добра законодателна европейска рамка и по-добра бюджетна рамка. Говорим за иновации, но те наистина липсват в моята община поради най-вече някои законодателни недостатъци. Трябва да минем отвъд пилотните проекти. Трябва наистина да работим в името на общото благо. Това трябва да е основната цел на нашите политики. Не можем да чакаме повече. Изправени сме пред проблема с глобалното затопляне и недостига на ресурси. И Хиляди хора в цяла Европа са загрижени за това. Трябва да изградим нашите политики на базата на нови подходи. Аз се опитвам да направя това в моя град. Сигурна съм, че и вие се опитвате да го постигнете в своите градове. Много е важно да изпратим това послание и искам да благодаря на всички за това, че обещаха да ни предоставят необходимите ни ресурси. Благодаря ви, благодаря за поетите ангажименти. Искам да ви покажа тази брошура. В нея се разказва за всичко, което се прави в Монтрой. Има и други такива брошури, така че можете да си вземете от тях. И така, дами и господа, искам да направим снимка на всички когато подписват документа. Моля ви, бъдете тук, защото накрая ще направим снимка на всички при подписването на документа. И така, съществуват много спомагателни структури, които са създадени в провинциите, в градовете, съществуват местни мрежи, които предоставят техническо съдействие на градовете, особено на по-малките градове. Както знаете, в момента има 1700 градове, подписали споразумението и много от тях разчитат на тази спомагателна структура. Искам да видим един малък филм за тези структури, които помагат на градовете. colleagues and to meet friends, uh, to be encouraged by others, and maybe I could also encourage people uh, by our experiences in election. Because we learned that um, import, it is important to work together and to learn from each other. c'est un moment important où les villes prennent la parole, les villes s'expriment sur le dérèglement climatique. Et nous le disons parce que nous avons l'expérience en Дами и господа, а сега правилният видеоматериал за подкрепящите структури. Май не е точния. Ей сега. аплодисменти за подкрепата, която видяхте. Време е сега да посрещнем председателя на комисията Реги а в парламента госпожа Данута Хюбнер. Благодаря, че се присъединихте към нас. Поздравете госпожа Хюбнер с аплодисменти. Дами и господа, приятели, за мен е удоволствие да видя толкова много лица, които са ми познати от е, времето, когато бях е, комисар по регионалното развитие. Е, сега за мен е удоволствие да ви поздравя за това споразумение на кметовете с цел е, постигане на енергийна ефективност. Вашия ангажимент всъщност е доказателство, че европейските цели се преследват на всички нива, регионалните, общинските, властите в провинциите трябва наистина да направят всичко възможно за регионалното развитие на Европа. Вие тук демонстрирате със своя ангажимент, че Европа 2020 може да се окаже успешна стратегия единствено ако а, тя бъде подкрепена от стратегиите на градовете. Продължаваме да а, бием камбаната за климатичните изменения. Те са важни за потребителите по целия свят. Ето защо а, все по-належаща належаща е нуждата от зелена економика. Ние осъзнаваме, че всички тези предизвикателства обаче създават и възможности. Климатичните изменения поведоха Европа към нисковъглеродна економика, към устойчиви работни места. В тази зала всички ние знаем, че действията към адаптация, приспособяване към ефектите от климатичните изменения, както и е, създаването на работни места, става в градовете. Много се работи в градските зони самите градове могат да се получат един от друг, да споделят опита си, нещо, което обсъдихме преди няколко месеца в Барселона. Нека да добавя, че сътрудничеството не е необходимо единствено за да се развива капацитет, ами и заради сериозните и сложни предизвикателства, които можем да преодолеем само заедно. Само едни постоянни мрежи, подобни на споразумението на кметовете, могат да привнесат стойност. В миналото често наблягах, но сега все още съм а, убедена, че битката с климата ще бъде спечелена или загубена в а, градовете. Резултатът зависи от избора ни всеки ден как ще решим да отопляваме а, сградите, как ще решим какво решение ще вземем за технологията, как ще организираме обществения транспорт, как ще организираме земеползването. Всъщност, на местно ниво е ключа, който ще повлияе за използването на енергия тук става въпрос за мерки, които се вземат на местно ниво. Създаването на работни места, както и иновациите също са фактори, които се развиват на местно ниво. Всъщност, от местните власти се очаква ефективен отговор на глобалните предизвикателства на местно ниво. Много е важно също така обаче, че а, стратегиите на местно ниво трябва да бъдат свързани с общата европейска стратегия. Имайте предвид, че компетентността е на различни нива, но в общи линии трябва да се изгради общ европейски модел. Трябва внимателно да се подбере нивото, на което да имаме намеса. В Европейския съюз може да се каже уверено, че намесата на местно и регионално ниво е най-важна за енергийната ефективност, за новите работни места и за обединяването на различните заинтересовани лица. Градовете не са сами в борбата с днешните предизвикателства. Градовете са проявили е, политическа воля да се присъединят към споразумението на кметовете, но те трябва да работят и реално да изпълнят е, плановете. Ето защо тези е, структури за подкрепа са толкова важни. Надяваме се, че те ще допринесат за прилагането на практика на плановете на споразумението на кметовете ще гарантират по-добро институционално сътрудничество, по-добро управление, както и ще засилят връзките ви с европейските институции. Искам да кажа, че всъщност европейската кохезионна политика е подкрепящата структура от най-сериозно значение – по отношение на борбата с климатичните изменения и местното управление. Всички градове са всъщност бенефициери на европейско финансиране. А на обмена на най-добри практики, както и на градоустройствени практики, са градския одит, който предоставя статистика, са примери за такава подкрепа. Кохезионната политика всъщност работи за регенериране на селските райони. Има заделени повече от 20 милиарда за текущия бюджетен период. Така че искам да ви насърча да използвате възможностите, да използвате всички инструменти, които ви предоставя европейската политика за сближаване. Обедена съм, че за в бъдеще тази политика ще, зна... ще играе дори по-важна роля за мобилизиране на действащите лица на местно ниво за европейско развитие. В заключение едно-две изречения. Надявам се да не крада времето на някой, който още не е дошъл на подиума. Искам да кажа, че съм напълно уверена, че Европейския съюз ще продължи да подкрепя градовете. Ще подкрепя вашите усилия да промените околната среда, така че тя да стане по конкурентоспособна и по-зелена. Искам да ви уверя от името на Европейския парламент и комисията Реджи, че ние а, ще подкрепим устойчивото развитие, към което вие се стремите в рамките на кохезионната политика. Благодаря. Благодаря. Извинявайте, че ви притиснах заради регламента, но изоставаме с 25 минути. И тъй като споменахте Барселона, искам да представя президента на провинция Барселона Антони Фогуя Моя. Muy buenas tardes, alcaldes, alcaldesas. Добър ден, Госпожи и господа кметове, колеги и представители на местното самоуправление, колеги от европейските институции, за всички нас изменението на климата е нещо, което е доказано научно. Това е, е една от най-големите трудности, пред е, която сме изправени през 21 век. Е, и всичко това ще създаде проблеми за социалното, економическото и културното развитие в целия свят. Е, Предизвикателството е сложно. Не знаем в каква форма ще се прояви. Но за да сме готови, трябва да имаме краткосрочни и дългосрочни планове. Проблемът е глобален. Но за да го решим, трябва да работим по този въпрос на всички нива, включително и местното и регионалното равнище. От една страна са нужни глобални, международни договори, спогодби. Но все пак, за да бъдат преведени на езика на практиката, всички тези големи глобални задачи трябва да минат през местните власти. Общините днес е, са много по-сериозно ангажирани е, е, за предприемането на такива мерки. На това ниво се появяват иновациите, там се преразпределят ресурсите, там се вземат и конкретните мерки за устойчиво развитие, за съдействие на всички тези местни програми е нужно да изградим следващото ниво, регионалното ниво, съответните мрежи и така ще постигнем ефективност от гледна точка на мащаба. И нашето регионално управление в Барселона е изцяло ангажирано в тази област. В провинцията Барселона до сега са подготвени около 70 плана за действие, енергийна ефективност, възобновяеми източници и всички те се нуждаят от финансиране. Наскоро беше подписан договор между Европейската инвестиционна банка и две местни кредитни институции за финансиране на подобна дейност. Това сега е особено необходимо по време на кризата, като регионален орган трябва да организираме съответното финансиране заедно с експертен опит, Тази техническа помощ е на ниво област, като банките, които споменах преди малко, ще отпуснат 15 милиона евро за различни мерки срещу промяната в климата. Така местните общини е, е, можаха да, се включат в, различни проекти. Е, навсякъде целта е една и съща. Първо, това е намаляване на емисиите на въглероден двуокис, използване на възобновяеми източници, Вторият ефект е социален. Създават се нови работни места. В този сектор вече работят около 6000 фирми и присъединяването на нови градове към Споразумението на кметовете е доказателство, че сме избрали на правилния път. Важното е на местно и регионално равнище да има достатъчно иновационни проекти. И накрая местното самоуправление във всички градове, и в малките, и в големите, трябва да се включим, защото това ниво е изключително важно в борбата срещу промяната на климата. А сега давам думата на регионалния директор на Штутгарт, госпожа Жанет Воперер. Заповядайте. дами и господа, кметове. Регион Штутгарт е една от структурите, която подкрепя споразумението на кметовете. Ще ви кажа защо. Хората живеят днес регионално. Различните им действия много често излизат извън границите на една община – затова не можем да ограничим действията си само до общината в борбата срещу климата. Тази местна перспектива трябва да бъде обединена и с регионалната. Борбата срещу промените в климата е изключително сложен въпрос. Той трябва да се базира на един мултидисциплинарен подход и нашата политика се основава на идеята за комбиниране на различни сили. Трябват ни мерки, които да излизат извън местните мерки. Трябва да обединим местното и регионалното ниво в рамките на политическата стратегическа програма, в която да участват всички. Нуждаем се от подходящи мерки мерки, които трябва да са документирани, оценени, анализирани и съответно коригирани, когато е необходимо. Тук става въпрос за връзки между големи и малки общини, които се намират и в различни области. Те имат различни проблеми. Затова ние трябва да обърнем внимание и на потребностите на малките общини, които са много конкретни. По-големите общини трябва да комбинират различни подходи на базата на една глобална перспектива. И така, по отношение на борби, борбата срещу промените в климата, искам да ви дам три примера. Първо, така наречения списък, който ни предоставя, така наречения климатичен атлас, който ни предоставя идеи за района на Баден-Вуртенберг. И вторият пример, който имам, е свързан с анализа на уязвимостта, който определено спомогна за развитието на немския модел за електромобилност и за развитието на по-добър поток на движението. Също така в тази рамка ние действаме както с международни проекти и така и с международни мрежи. Ние имаме партньор в Северна Вирги, Вирж, Виржиния, в САЩ. Също така участваме в проекта ГРИП, в който участват 15 европейски региона – като целта е намаляване на парниковите газове до 2050 година с 80% спрямо 1990 година. И така, за нас поразумението на кметовете е една чудесна платформа, за да можем да обменим мнение и да създадем структури, които да са в помощ на всички ни, както и да засилим сътрудничеството между нас, между регионите и общините. Надяваме се то да продължи да процъфтява, за да имаме устойчиво развитие и в бъдещето. Благодаря ви, благодаря ви, че бяхте толкова кратка. Сега давам думата на господин Бах Нилсен, председател на регионалния съвет в Зеланд, Дания. Tak for invitationen til at være med her i dag. Благодаря за поканата да присъствам тук днес. Благодаря, че ми дадохте възможност да говоря за пакта на кметовете в регион Зеланд. Ние имаме много партньори, преследваме амбиции и сериозна перспектива за, в областта климат. Надяваме се, че ще успеем да осъществим своите амбиции, защото стартът ни беше добър. Всъщност, Зеланд стана един от водещите региони в Европа по отношение на климатичната политика. А, като имаме един регионална климатична стратегия на региона Зеланд и 70-те 70 общини, които са в този регион. Това е първия по рода си пакт в Дания. Ние подкрепяме европейската цел за намаляване на въглеродните емисии през следващите 10 години с 20%. Регион Зеланд и нашите партньори от отделните общини, обаче искаме да стигнем по-далеч. Искаме да намалим емисиите повече. Ето защо сме основали структура за подкрепа по отношение на климатичния пакт. Това стана, защото според нас е, сътрудничеството на местно ниво е начин за справяне с предизвикателствата на климатичните изменения. Това е една структура, която се основава на общи задължения в регионален аспект. Въпреки различията ни, ние искаме да си сътрудничим възможно най-тясно. Ето защо сме включили неправителствените организации, бизнеса, както и местното самоуправление с цел диалог и ефективна политика. Смятаме, че ангажираността на местно ниво е от ключово значение за постигане на а, успех в борбата с климатичните изменения. Освен това, начинът по който се движим отдолу нагоре е много обещаващ. Сътрудничеството в регион Зеланд се развива на няколко нива. Имаме стратегическо ниво, имаме обща стратегич... стратегия, имаме обща перспектива. Станахме един от водещите региони в Европа, създадохме и тази структура за подкрепа. Втората ос се фокусира върху сътрудничеството. Сътрудничим си за постигането на целите и за изпълнение на задълженията си. Създали сме, стартирали сме съвместни проекти в рамките на мрежата за политиката за климата. Търсим заедно финансиране и инвестиции за регион Зеланд. Освен това, повишаваме познанията и използваме общия опит на регионално и местно ниво. а, допринасяме за опита и на международно ниво. А, имаме програми за енергийна дейност на междуна... в международен план. Тук а, нашия климатичен пакт ни дава основата за сътрудничество в рамките на Международния дневен ред за климата, така че ще постигнем общо споразумение в международния, международната борба с климата. А, готови сме да продължим, готови сме да продължим да се борим и да излизаме с все по-амбициозни цели. Подготвени сме да интегрираме местните инициативи на международно ниво, а по отношение на нашата стратегия, стратегия, планове и ежедневни действия, ние се надяваме, че ще продължим да си сътрудничим с нашите партньори на всички нива. Днешното заседание показва колко важно е сътрудничеството в политиката за климата. Благодаря, че ме изслушахте. Продължаваме да работим. Давам думата на господин... Давам думата на следващия оратор, господин Сапаторио. Госпожи и господа, като европейски гражданин искам да представя града, който миналата година пострада от тежкото земетресение. За нас е голяма чест, че бяхме поканени да участваме в тържеството днес. В момента сме изправени пред една от най-големите финансови кризи в историята и споразумението на кметовете всъщност е сигнал за това, че на местно равнище сме готови да направим всичко необходимо заедно с големите европейски институции. Днес е, празнуваме първия рожден ден на, е, на договора на кметовете. Нашата провинция, е, провинцията е ниво между региона и общината, се опитва да направи всичко необходимо за да окажем съдействие и на малките общини, които искат да се присъединят към договора. Така, нашето споразумение е, ще се превърне в е, много по-широка мрежа и ще успеем е, по-бързо и по-ефективно да постигнем своите цели. В нашата провинция има 104 общини на провинциално равнище. Правим всичко необходимо за да помогнем на по-малките общини да изпълнят изискванията, записани в договора на кметовете. Провеждаме информационна кампания, работим с местните агенции за околната среда. Равнището провинция в Италия започва да играе все по-ключова роля. Всъщност, ние сме връзката между по-големите територии като осигуряваме контакти между тях и съответните служби на Европейската комисия. В нашата провинция вече се увеличава броя, се увеличава броя на, на кметовете, които се присъединиха към договора това е тенденция, която се забелязва и в цялата ни асоциация на общините. Знаем, че сме изправени пред голямо предизвикателство и ако искаме да постигнем успех, е нужно да подобрим сътрудничеството помежду си. Днес господин Запатеро заяви, че регионите и общините представляват най-хубавата част от Европа. Госпожи и господа, може би знаете, че е, тече друго заседание, е, на което присъстват е, повече от 200 кмета Срещата е в Севиля. Колегите решиха да не пътуват, за да не увеличаваме въглеродните емисии. И сега ще чуем едно послание от господин Хосе Мартинес, председател на регион Андалусия. El cambio climático es un riesgo cierto. Промените в климата наистина са важен риск, който влияе върху нашата планета. Ние трябва много добре осъзнаем неговото съществуване, за да се борим срещу него. Но преди всичко трябва да търсим и да се опитваме да действаме заедно, и да имаме общи действия на всички публични органи. От 2002 година в Андалусия ние предприемаме съвместни действия с градските съвети в борбата срещу промените в климата един план за ефективна енергия, план за развитие, който включва използването на възобновяеми енергийни източници и економии на енергия и преди всичко ние говорим не само за ограничаване на риска, но също за една възможност за бъдещето. Ние желаем да предоставим средствата за по-устойчив економически растеж с промяна в модела на производство и да трансформираме енергийните източници в възобновяеми източници източници, за да растем по един по-чист и по-ефективен начин. Това е нашата цел. Uh, Благодаря ви. Както ви казах, има паралелно заседание, което се провежда по същото време, както нашето заседание тук в Брюксел. Искам само да кажа, че господин Давид Масана, едно малко съобщение за него, тук е забравил картата си за самоличност. Ако някой го познава, моля да се обърне към представителя на Комитета на регионите. Тя при нея ще намери картата си за самоличност. И така преминаваме към четвъртата част от нашето заседание днес, а именно повишаване на глобалния интерес върху резултатите от вашата дейност, върху споразуменията, свързани с това споразумение на кметовете в целия свят. И за да представи тази тема, ще дам думата на председателя на Комисията по околна среда към Европейския парламент, господин Джо Лайнен. Заповядайте! Нека да го посрещам с аплодисменти. Yeah, uh, Дами и господа, добре дошли в Европейския парламент. За мен е удоволствие да видя представителите на толкова много граждани в пленарна зала. Както знаете, Европейския парламент е камерата на гражданите в Европа. И ето защо ние задаваме въпроси, които интересуват нашите граждани. Дали става дума за защита на потребителите, защита на околната среда или политика по климата. Моята комисия, Комисия околна среда, е един от най-сериозните законодатели. Ние имаме 68 члена и сме един от крайъгълните камъни по отношение на перспективите от 2009 година насам. Така че много ви благодаря. Благодаря за приноса ви по време на конференцията в Копенхаген миналата година, въпреки провала. А, струваше си да сме там. Дами и господа, повече от половината население на Земята живее в градове което означава, че на световно ниво трябва да се организираме и да намерим отговор чрез отговор на най-важните въпроси за гражданите. Климатичните изменения са един от най-важните въпроси в наши времена, като а, глобалните емисии да се сведат наполовина до 2050 година в сравнение с 2010 означава, че Съединените щати и Европа трябва да намалят своите емисии между 80 и 95%, което означава нова индустриална революция. Вече чухте това днес, но е вярно, че се налага да се подготвим за нова индустриална революция. Но това няма как да стане без да променим фундаментално структурата на потреблението на енергията и употребата на суровини. Градовете са на фронтовата линия тук. Те са в авангарда по отношение на борбата с климатичните изменения. Срещата в Копенхаген показа, че подхода отгоре надолу, намирането на решение от световните лидери не работи. Имаме едно споразумение от е, две страници между 20, сключено между световните лидери, но то означава, че е, на местно ниво очакванията не бяха оправдани. Сега е ред на стратегията отдолу нагоре, от местните общности към по-широките региони. В решенията как да структурираме транспорта, как да отопляваме жилищата по-ефективно, това са все области, които трябва да бъдат развити през следващите години. Вече сме свидетели на редица добри примери. Зелената столица Стокхолм от 2010, Хамбург от 2009. А, имахме представители на местното самоуправление и на срещата в Копенхаген. Всички те следват една и съща тенденция. Но тук не трябва да се ограничаваме само до тенденции. Трябва да дадем възможност и на гражданите, и на бизнеса да се развиват. Решенията, което, които ние възприемаме в европейските градове, служат за модел на глобално ниво. Служат за модел и на кметовете в други държави и други части на света начина по който използваме информационните и комуникационни технологии с цел а, пестене на енергия и по-ефективно развитие, ще бъдат водещи при градоустройството през следващите години. Със сигурност а, скоро ще сме свидетели и на третия град с нулеви емисии – Всъщност, предложението на Европа да намали емисиите с 20% до 2020 година е един положителен сигнал. Това означава обаче, че не само европейските институции развиват политики, ами и че на регионално и местно ниво са се включили много наши партньори и действат много иновативни инициативи. Ние в моята комисия дебатирахме дали 20% са достатъчни. Знаем, че не са достатъчни. Надяваме се, че до средата на тази година ще успеем да намерим по-добро решение и ще постигнем цел 30%. Със сигурност вие в градовете ще ни подкрепите. Пожелавам ви успех и искам да кажа, че тази конференция тук в Европейския парламент е много важен принос към инициативата. Благодаря. Следващия оратор е кметът на Женева Реми Пагани. Заповядайте. Yeah, Дами и господа, скъпи колеги. Изригването на вулкана в Исландия показа как едно локално събитие може да има глобално въздействие върху цялата планета. Ние днес се опитваме да покажем как едно местно действие може да има въздействие върху всички нас. Ако искаме да се борим срещу промените в климата, ние, европейските градове, трябва да участваме активно. Като кмет на град Женева, за мен е наистина удоволствие да ви представя един широко мащабен регионален проект, който се нарича Мечта за бъдещето. Той се развива в рамките на програмата Интерак 4 и се координира от Energy Cities. Той объединява 40 партньора, сред които 27 швейцарски и френски общини, като Шамони, Дижон, Аниси, Анкре, Лион, Гренобл, Шамони, Аниси и още много други. Нашите градове се намират в един динамичен регион, който често е предлагал иновативни и новаторски решения в областта на енергетиката. И нашите 27 града днес се присъединяват към споразумението на кметовете, за да можем да действаме солидарно с други европейски градове. Какво е важно в този проект мечта за бъдещето. Това е, че ние се опитаме да мобилизираме действията на една територия с повече от 3 милиона граждани. Целта е да се насърчи използването на възобновяеми източници на енергия и да се създадат економии. Например, ние ще създадем една интернет платформа, която се нарича Централа от негаватове. Тя ще ни позволи да изчислим количествено и да локализираме всички економии на енергия в целия целия регион, ще улесни обмена на информация и умения и то също и с широката общественост. И ние очакваме да можем да ви представим резултатите от нашата работа. Като кмет на град Женева, искам да кажа, че това е един международен град, в който има редица международни институции и за това е много важно да развиваме енергийната си политика. В града се намират представителства на 200 международни институции, неправителствени организации и също международни компании. Женева е град на диалога и обмена на мнения. Ние сме солидарен град, който участва в редица проекти за сътрудничество между Севера и Юга. Тези проекти са насочени към създаване на истински партньорства и споделяне на познанията и уменията. Нашите енергийни и климатични цели днес могат да породят нови сътрудничества с градове и общини, които се намират в по-неблагоприятно положение и особено по въпроси, свързани с бедността сред населението. Затова опитът като на, на Женева може да се използва успешно. Град Женева прие една генерална стратегия за спиране на използването на изкопаеми горива. Тази програма се нарича Заедно за един град, който 100% да използва възобновяема енергия през 2050 година. Ние вече направихме първите стъпки в тази връзка чрез модернизиране на публични гради, сгради и жилища, както създаване на нови сгради, така и модернизиране на стари а, жилища. Също ние в момента се опитваме да модернизираме и уличното осветление, за да постигнем економии на енергия с 30% и подобрим условията на живот за нашите граждани. И този дебат, който се води днес за енергийната ефективност е от основно значение за нашата територия и той е свързан с нашия основен план, според който тези цели трябва да се постигнат до 2020 година. Ние разполагаме с възможността за въвеждане на иновации благодарение на пилотни проекти. Женева е партньор също и в проекти, свързани с бъдещето и нашия успешен опит може да се използва и на други места. И благодарение на това ние доказахме, че е възможно да се намалят парниковите газове. Искам да поздравя представителите на всички градове и общини тук и да ви кажа, че в нашия проект Мечта за бъдещето ние се надяваме, че ще можем да работим заедно с вас. Благодаря ви, скъпи колеги. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. We are delighted to have uh, the mayor of благодаря. Ще дам думата на кмета на Европейската зелена столица, Стокхолм, господин Стен Нордин. Благодаря за поканата да участвам в церемонията днес. Днешната среща е изключително събитие, защото всъщност тя представлява инициативата на хората на местно равнище, на Европейската зелена столица, знаете, е, е начин да направим нещо за околната среда на местно равнище. Познаваме добре програмите на Европейския съюз за устойчиво развитие Стокхолм, е, според мен, е, е пример е, и също така източник на вдъхновение. В Стохолм показахме как по-голямата част от опазването на околната среда може да се свърши на местно равнище. От друга страна се нуждаем и от вашия опит като част е, от системата е, на споразумението на кметовете. Е, обменяме информация с колегите от другата страна на Балтийско море. Финансирането е от Европейския съюз. Програмата се нарича Комбат. Като целта е да помогне за реализацията на някои ангажименти в договора. През настоящата година ще проведем някои срещи, за да обменим опит с вас. Можем също така да Използваме информацията и от други големи световни градове. Ще бъдем съвсем откровени, ще разкажем и за областите, в които сме се провалили. Ще организираме проучвателни посещения, на 20 и 22 октомври е, ще се проведе конференция за устойчиво градско развитие и там ще представим Стокхолм, а и други градове, които както нас се опитват да решават проблемите на многолюдните градове, като от друга страна гарантират устойчиво економическо развитие и намаляване на въглеродните емисии. Инициативите, които започваме днес, са дългосрочни. Е, но тъй като предизвикателството е глобално, е нужно да сътрудничим помежду си. Днешно тържество е на европейско равнище, но може да се включим и в инициативи в други части на света. Според нас основното послание е от е, нашият опит е, е, е следното. До 2030 година па, е, сме си поставили конкретни задачи, е, а пък за да ги изпълним, се нуждаем от съдействието на колегите от други градове. Така че заповядайте в Стокхолм да се получите от нашия опит и да ни разкажете нови неща. Благодаря благодаря, госпожи и господа. Благодаря на всички колеги кметове, които участваха в заседанието. Благодаря и на тези, които се изказаха. Преди малко чухме колегата от Европейската зелена столица. След малко ще ще присъстваме на е, едно споразумение между Европейската инвестиционна банка и е, град Барселона. Ще дам думата на господин Ги Клос от Европейската инвестиционна банка. President of Regions, господа и госпожи кметове, подкрепата за възобновяемата енергия е сред приоритетите на Европейската инвестиционна банка. Миналата година по тази цел са предоставени над 6 милиарда евро. Възобновяемата енергия и енергията като цяло са изключително важни в градските зони, където 75 където живеят 75 до 80% от европейското население. Подобен е процента и на изразходваната там енергия от цялата енергия. Строги думи, инициативата 20-20-20 на Европа трябва да успее в градовете, иначе провала ще е за целия Европейски съюз. Ето защо а, е, имате нашата подкрепа за споразумението на кметовете. Освен това, ние участваме и в инициативата Елена, наред с Европейската комисия – като това е една инициатива за техническа помощ, която се осъществява в сътрудничество с програмата Интелигентна енергия за Европа 2007-2013 година. Не на последно място. инвестиционната банка подкрепя и няколко други подкреп... проекта, като например социални домове, устойчив транспорт и както беше даден примера за Барселона, ми, е, тази инициатива се извършва и в Милано, и в Париж. За мен е особено удоволствие да присъствам на първото подписване на договора за услуги в рамките на Елена – с регион Барселона, където през последните 25 години имаше редица инициативи във връзка с устойчивото развитие и продуктивните инвестиции. Това е сред приоритетите на Испанското председателство на Европейския съюз. Но това не е единствената инициатива в сферата на енергийната ефективност. В заключение се надявам, че тази инициатива ще насърчи все повече градове да участват в това предизвикателство, а именно инициативата Европа 2020-2020. Благодаря. Благодаря. Останете е, на трибуната, господин Клос, защото всъщност е, сега а, ще приветстваме комисаря, който отговаря за енергетиката, комисар Отингер. Нека да го поздравим с аплодисменти. Това наред с президента на провинция Барселона, който чухте преди малко, моля заповядайте отпред за подписването. Наистина сега ще бъде подписан първия договор по Елена, местна помощ за енергийна политика. Става въпрос за техническа подкрепа от комисията за проекти свързани с околната среда. Президента на Барселона, област Барселона ще е, даде на комисаря плана за действие, който те са изготвили, а след това ще се извърши самото подписване. Господа, заповядайте. За тържественото подписване на документите. Първия договор по инициативата Елена – който днес се подписва между провинция Барселона и Европейската инвестиционна банка пред погледа на комисар Отингер. Документа е подписан, всичко това се заснема. Сега аплодисменти за усмихнатите господа на сцената. So, uh, the... И така, виждате предаването на плана за действие от провинция Барселона за комисаря. Отново усмивка за снимките, отново аплодисменти. И така, това бе подписването на първото споразумение по програмата Елена. Much, Oettinger, uh, uh, could... Благодаря, господин комисар Отенгер. Сега искам да ви помоля да направите някои заключителни коментари преди да отидем в залата, където отново ще ни фотографират и ще изпеем една песен – която специално бе създадена. Тази песен е уникална. Ще ви кажа малко повече за нея по-късно. Така че ще запишем не само вашите подписи, но и песента, която вие ще изпеете. А сега господин Оттингер, комисар по енергийни въпроси, има думата. Verehrte Abgeordnete des Europäischen уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, кметове, представители на региони и общини в цяла Европа. Ако не съществуваше тази организация, все някой щеше да я измисли. Факта, е, че вие сте тук и сте отделили няколко дни от времето си, за да присъствате в Брюксел. Вашето положително отношение към постигането на целите, всичко това доказва, че политиките на Европейския съюз наистина трябва да бъдат свързани с най-низките нива на управление. Потребителите се намират в общините, така че в общините е също и местната база на индустрията. И въпросът, свързан с борбата срещу промените в климата, е насочен срещу най-редица също най-различни аспекти. Затова е много важно вашето участие. Много е важно да има кмет, с който хората да разговарят по тези теми. Това споразумение на кметовете е истински пример за постигане на други цели в други области на политиката, в които Европейския съюз се опитва да намери други общи точки с общините в Европа. Бързото развитие на споразумението на кметовете наистина е много окоръжаващо. Ние сме готови активно да участваме в борбата срещу промените в климата с наши собствени инициативи и възоснова на нашите економически и политически прерогативи. Вашето решение, което предлагате, е за постигане на целите, свързани с промените в климата, но също и за насърчаване на социалната интеграция. Вие осигурявате по този начин и допълнителни работни места, по-добро качество на живота и по-активни граждани. Идеята е тези, които разполагат със съответните правомощия, сериозно да се заемат с изпълнението на тези цели. Затова споразумението на кметовете може да се използва като индикатор за успеха на други идеи. Много ще се радваме, ако вие работите и с други и предавате и на тях вашите идеи. Европа не е единствено в Брюксел и затова нашата цел е да привличаме още нови градове и общини в цяла Европа, които да станат членове на споразумението на кметовете. Това споразумение може да се превърне в важен политически инструмент за постигане на стратегията за Европа 2020 година и насърчаване на енергийната ефективност. Лисабонският договор за първи път включва ясно, че принципът за субсидиарност означава, че е наше задължение в Европейския съюз да направим всичко по силите си на най-подходящото ниво. Така че, ако на местно ниво могат по-бързо да се постигнат някои цели, то те трябва да се постигнат точно на това местно ниво. Споразумението е наистина израз на реална субсидиарност в Европа. Като комисар мога да ви кажа, че може да разчитате на пълната ми подкрепа. Много често чувам, че нови общини са се присъединили в, към вашето споразумение. Ние сме част от този процес. Нуждаем се от интерактивни взаимоотношения, за да можем да изпълним нашите цели. Има и друг въпрос, свързан с разширяването на нашите възможности на местно ниво. До година се надяваме, че споразумението на кметовете ще има вече програма за интелигентна енергия в Европа. И ние сме готови и вече подкрепяме програми, свързани с местни партньорства. Технологиите в градския живот са изключително важен сектор в развитието на устойчивите технологии. Интелигентните енергийни градове са свързани с въпроса за по-екологосъобразно развитие на градовете, за по-активно местно население. Това са въпроси, свързани с енергийната инфраструктура и с пазарите, с и за това е изключително важно участието на гражданите от градовете и общините. Ние вече разполагаме с първите финансови инструменти за споразумението на кметовете. Подписахме вече първия договор по Елена. Европейската инвестиционна банка също работи в името на обществения интерес и ние също сме решени да предоставим и допълнителни ресурси. Нашият подход се базира на участието на държавите членки и се надявам, че Елена ще продължи да действа и в бъдещето. Нашите проекти в Европа имат успех именно защото са базирани на местно ниво. Трябва да се обсъди въпроса за връзките между бюджетите и съответните програми. Обеден съм, че службите на комисията трябва да работят ефективно и то в по-тясна връзка с вашите администрации. Това означава, че не само политиките, но и администрацията и различните администрации ще работят за постигането на тези цели, които ние сами сме се поставили. Благодаря на представителя на Холандия, защото Холандия е първата държава членка, която национално ниво подкрепи споразумението в цялата си в цялата страна. Надявам се, че този пример ще бъде последван и от други държави членки. Според мен, споразумението на кметовете може да се превърне в едно глобално споразумение. Миналата седмица в Китай комисията участва в преговори. Китайското правителство показа, че наистина много се интересуват от това споразумение на кметовете. Същото е вярно и за САЩ. Много градове в Съединените щати се интересуват от това споразумение от създаване на втора латиноамериканска рамка. Така че споразумението на кметовете може да се превърне в чудесен продукт, който Европа да изнесе в целия свят. Ние се нуждаем от нови ресурси и нови инструменти, за постигане на нашите цели. Има две нови инициативи, които може би ще бъдат одобрени и ще подпомогнат работата на общините и на регионалните съвети. Първата възможност е Европейската стратегия за енергийна ефективност. Тя трябва да съдържа отделна глава за всички действащи лица на местно и регионално ниво не само децентрализираната роля на споразумението е от значение, но важно е споразумението да бъде и част от Европейската стратегия за енергийна ефективност. Трябва да разширим политиките в тази област, а също и начина по който те се прилагат. И друг въпрос възниква свързан с финансирането – Особено в сегашния момент, когато общините трябва да действат при трудна економическа и финансова криза. Затова съфинансирането, което се предлага в Европейския съюз, е от голямо значение. В комисията на Европейския парламент бе обсъден този въпрос и аз ще продължа тази дискусия. Комисията също ще се опита да намери европейски програми, за да може и в бъдеще да се подпомага действията за устойчиво развитие. Вашата задача е да представите, да предадете посланието за значението на тези политики, за да може да се насърчи по-голяма енергийна ефективност и да се постигнат новите цели, нещо, което е напълно осъществимо. Благодаря ви за тези аплодисменти. Благодаря ви за това, защото в европейските служби има най-различни приоритети. Някои искат да се насърчат инфраструктурите, други искат да се работи за изследователската дейност, а има и трета група хора, които предлагат изцяло да спрем да харчим пари. А аз искам да насърча вашата работа, за да можем да постигнем общите ни цели. Не съм сигурен колко големи ще бъдат бюджетите, но става въпрос за три цифрени за, за милиони суми, които ще бъдат представени през следващите месеци и се надявам те да бъдат използвани за добри цели. Обеден съм, че заедно с вас ние ще можем да постигнем един мултиплициращ се ефект за да може едно похарчено евро да се мултиплицира и да има стоеността на много, много по-голяма сума. И точно това е и вашата роля. Аз разчитам и на ангажимента, поет от Европейската, Европейската инвестиционна банка в тази сфера. Разчитаме на други важни европейски институции, като например Европейския съвет, както и на национални европейски национални финансови институции. Обеден съм, че всички тези институции могат да ни помогнат да постигнем нашите цели. Ние вече имаме добър опит, който ще можем да използваме и по време на дебатите за бюджета през следващия 7 годишен рамков период. Очаквам наистина да се постигне успех за устойчива енергетика, но също така и за по-добри економически инициативи, които да доведат до създаването на повече работни места и економика базирана на по-низки нива на, въглерод, на емисии от въглерод. Поздравления за днешната програма. Нашата програма трябва да се радва на широката подкрепа на местните и регионалните органи на управление. Програмата и участието ви в нея показва, че вие много сериозно приемате тези въпроси. Това са само началните ни стъпки. Трябва да преминем към по-амбициозни програми, към най-добри практики и да гарантираме активното участие на нашите граждани. Това е изключително важен въпрос. Също така от голямо значение е и доброволната работа. И така, наистина, вълнув, вълнуваща е вашата работа и искам да пожелая на вас, на вашите региони, на местните органи на управление успех в бъдеще. Гарантирам ви, че вашите усилия са от голямо значение за европейската рамка и искам да ви обещая, че ние ще продължим нашата съвместна работа и в бъдеще. Благодаря ви. Äh, äh, Благодаря, господин Тинген. И така, стигнахме до най-важния момент е, днес след обед. Новите градове и региони ще се присъединят към споразумението, ще подпишат договора сред нас е и председателят на Европейския парламент, е, господин е, Бузек. Нека да обясна церемонията. В продължение на 10 минути ще ви правим снимки на всеки един от вас е, в момента на подписването на договора. Така че Предлагам фотографите да тръгнат по пътеките и да започнат да правят снимки. Моля ви, приближете се до фотографите, Престорете се, че подписвате нещо. Не е важно, че не подписвате самия договор. Важното е да има снимка. И нещо друго. Не си тръгвайте, защото сред нас е един датски композитор. Сорен Еплер Сорен е, е написал е, специална песен за споразумението на кметовете. И имате текста на песента на писалищата пред вас. И след 5 минути ще изпеем е, песента за първи път. Така че междувременно моля ви, прочетете текст, е, вижте мелодията и след това ще запеем всички. И така, предлагам на фотографите възможно най-бързо да направите снимки на, на всички колеги, е, които подписват договора. И след това, след 5 минути под председателството на господин Бусек е, ще запеем новата песен. Моля ви, да, приближете се към фотографите, за да направят е, снимки и след това е, ще минем към следващата част. Господин Пусек, искате ли да кажете няколко думи междувременно? Предполагам, че Имате какво да кажете. И така, госпожи и господа, да чуем председателя на Европейския парламент. Искам още веднъж да ви благодаря, че се отзовахте на поканата ни да се съберем днес в Европейския парламент. Кметове от толкова много града в Европа. Много е важно че днес конкретно говорим за преките проблеми на гражданите. Защото вие сте най-близо до тях. Разбирам, че поемате голяма отговорност. От наша страна сме готови да ви помогнем, защото а, ни очакват трудности, да не кажа заплахи. Броят на кметовете, които са подписали е, договорът е 1300. Е, Този брой ще се увеличи и е, ще се срещнем отново, предполагам, в сградата на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, господин председател. разполагате с а, е, още няколко момента, за да направите снимки на а, е, колегите, които а, е, подписват договора днес. Моля ви, погледнете и текста на песента. Тук присъства и композиторът, а пък песента е написана специално за церемонията днес. Сорен предлага да започнем. Да, наистина, можем да пеем, а пък снимането на колегите, които подписват, ще продължи.